Извинявам се на ораторите, че няма много хора в залата, но да кажем, че двамата най-важни депутата за следобедното заседание са тук. Нека да ви успокоя. Изслушването се излъчва по интернет така че много хора ни следят извън залата. Много повече, отколкото са хората в залата в момента. И сред тях, разбира се, има и колеги евродепутати, които от кабинета си или от друго място също следят това, което се случва. Преди малко казах, че ще се занимавам с две теми този следобед, които не са много свързани. От една страна ще имаме едно изслушване по въпроси, които са свързани с законодателния пакет за отбраната, който беше гласуван преди 5 или 6 години, не съм много сигурен, или може би 7. И към края на следобеда ще отделим време за нещо много важно. Оценката а, на разходите, ако се постави под въпрос, шенгенските споразумения, нещо, което е актуално в момента. Така, що се отнася до първата част, основната част на този следобед, искам само да припомня данните на проблема. През 2009 година излязоха две директиви за пакета по отбраната. Единия, който касае а, търговете за, за отбраната и другия за продуктите свързани с отбраната. Тези две директиви е, комисията трябва да изготви един доклад за приложението на тези директиви и има съвсем ясен срок, мисля, че е края на юни и нашето изслушване е свързано именно с този въпрос. Става дума да е, разгледаме тази работа, която е, ще, с която ще се занимаваме следващите седмици. Освен това, Казвам го за колегите, които ще се изкажат и е, депутатите, които ще се ползват от вашия принос. Въпросът, който ще възникне пред комисията и парламента е да видим по какъв начин е, дали ще е необходимо или не да се започне една парламентарна инициатива следствие ревизията и оценката на тези две директиви след няколко седмици. И друго нещо, което е важно от близкото минало, през 2015 година комисията по отбраната, безопасността и отбраната, тук е следобед председателката, изготви един инициативен доклад по тези въпроси и Комисията ИМКО участва много усърдно, тъй като тя има изключителните компетенции по тези две директиви, именно за които говорих. Затова имаме тук една докладчица, госпожа Галпекс. Радвам се, че е тук. И това е, което исках да кажа като увод. Разбира се, тук е представена и комисията от госпожа Шиман. И може би веднага ще дам думата на председателката на комисията по сигурността и отбраната под комисия, госпожа Футиня. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги. Аз слушам английския превод и бих искала да упомена, че аз не съм била докладчик по този доклад. Да, доклада беше по инициатива на СЕДЕ, но не аз бях докладчик. Дами и господа, при оценката на прилагането на директивата в областта на отбраната, се захващаме с изключително сложен, но същевременно и деликатен проблем. Разходите в областта на отбраната представляват голям процент от европейските извинете, от бюджета на държавите членки. В много случаи държавите имат ангажименти към НАТО, или пък на доброволческа основа държавите решават да стигнат определения прак от 2%. Директивата бе изготвена веднага след избухването на кризата, така че всички ние много добре знаем, че сътрудничеството по отношение на различните политики изисква много разходи. Имаме обаче възможност да осигурим възстановяване на економиката. Но пък от друга страна, държавите членки се нуждаят и от сигурност. Ето защо трябва да вземем предвид всички тези фактори и да наблюдаваме случващото се и в двете области. Първо, възстановяване, економическо възстановяване след кризата от една страна, но от друга справяне с а, напълно новите предизвикателства в областта на сигурността. Това ще ни накара да се вгледаме и в различни области. Държавите от моя регион са държави, които се нуждаят от консолидиране на сектора на отбраната след излизането от комунистическата епоха. Това изисква общностен подход, включително и по отношение на отбраната. Благодаря ви още веднъж. Merci, merci beaucoup, мадам. Euh, Благодаря, госпожо председател. И сега ще дам думата на представителката на комисия, госпожа Шуиман, която е заместник генерален директор в е, генерална дирекция ГРУ което сега работи по този доклад, за който преди малко споменах. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Бих искала да се присъединя към казаното преди малко във връзка с големите економически и социални предизвикателства и тези свързани с сигурността. Нуждам се от новаторска и конкурентоспособна отбрана в дългосрочен план. Трябва да отчетем спецификата на вътрешния пазар на отбраната. Да не забравяме, че това е основен фактор, за да може да имаме конкурентоспособен сектор. Двете директиви във връзка с трансфера на а, продукти и във връзка с обществените поръчки в областта на отбраната са изключително важни. Тези два инструмента са взаимно свързани. Първата директива, директивата за обществените поръчки, имаше за цел да осигури а, състезателни процедури по възлагане на обществените поръчки, като същевременно осигуря... трябваше да осигури необходимата сигурност. А директивата за трансфера е от изключително значение за економическото сътрудничество. Целта е да се упростят правилата за трансфера на стоки в Европейския съюз, като се осигури нова упростена система на лицензи. Държавите членки се насърчават да разчитат повече на последващия контрол. Ще продължим да подкрепяме ефективното прилагане и на двете директиви. Ще се спрем по-подробно на тях в нашия доклад. Европейския парламент, разбираме, споделя нашата позиция – на 21 май 2015 година приехте резолюция във връзка с потенциала на отбраната в Европа. С нетърпение ще си сътрудничим с Европейския парламент в това отношение. Съвсем накратко да поговоря за двете директиви. Преди малко говорих за тази за възлагането на обществените поръчки. По-настоящем работим по изготвянето на оценка е, за директивата, която ще бъде в основата на работата на парламента, съвета и комисията тази година. Няма да избързваме с е, изготвянето на заключения в това отношение, но все пак имаме а, някакви а, такива на базата на оценката на въздействието. Над голямо увеличаване. на обществените поръчки се наблюдава за периода 2000-2015 година. От милиони евро 2012 до 19 милиона евро през 2015 година се вдигна размера на обществените поръчки в Европа. Това са само предварителни данни, с които разполагаме и подлежи да бъдат потвърдени. Същевременно забелязваме, че има индикации във връзка с това, че се закупуват много стоки във връзка с отбраната, които са извън обхвата на директивата. Трябва да внимаваме, за да не се стига до изкривяване на пазара. С оглед на сътрудничеството, в което желаем да работим, възнамеряваме да изготвим насоки във връзка с прилагането на директивата. Подкрепяме целта за улесняването на трансграничния достъп на МСП. Нещо, което е посочено в резолюцията на парламента от 21 май 2015 година. Работим по това предизвикателство в една специално създадена експертна група. В нея са включени представители на държавите членки и представители на промишлеността. Очакваме заключенията на тази група през есента. Относно директивата за трансферите и в това отношение непрекъснато изготвяме оценка на положението, като тази оценка ще стои в основата на доклада на парламента и на съвета, доклади, които ще бъдат изготвени до края на годината. Поддържаме тясна връзка с държавите членки и с представителите на тази индустрия, за да може да имаме надлежно прилагане на изискванията на директивата, тъй като по-настоящем това не се случва. Знаем какви са основните проблеми. Накратко, Издаваните лицензи от държавите членки са различни с оглед на съдържанието, но и условията за издаване също се различават. Тоест има голяма фрагментация на пазара. Предприятията трябва да бъдат сертифицирани, за да могат да използват тези лицензи. Предприятията, които работят с това отношение, обаче не винаги желаят да се впуснат в тази процедура. Едва 14 фирми в Европа са сертифицирани и са получили лиценз. Държавите членки трябва да обменят добър опит – и заедно с тях трябва да помислим как да подобрим изпълнението на директивата. Може би трябва да изготвим съвместен списък, който да включва а, минималните а, стоки, които да бъдат регулирани. Сертифицирането също трябва да започне да привлича повече е, фирми. Надяваме се, че този ни подход ще доведе до повишаване на доверието между държавите членки и че то ще се повиши, докато представим доклада си. В заключение, нещо по което сме на едно мнение. Вътрешния пазар на отбраната е от важно значение. Нуждам се от него. Европейската комисия възнамерява да приеме план за действие в областта на отбраната. Очакваме обаче и изпълнението на двете директиви в областта на отбраната. Смятаме, че плана за действие трябва да отиде по-далеч от това да предоставя просто пазарни мерки. Надяваме се, че той ще насърчи в по-голяма степен сътрудничеството в областта на отбраната. Благодаря ви. Мерси боку, мадам. Благодаря, госпожо. Да, разбира се, ние споделяме същите цели, вие го знаете. Е, като ви слушах, си казах, че под тези две директиви, и на следващата оценка, която извършвате за транспонирането, има различни степени, разлики и това го усетих особено за директивата за трансфера. Считате, че явно още много път трябва да се извърви преди да се постигне целта. Така че благодаря ви. И сега ще премина към първия панел. Искам да благодаря на всички участници, които се дойдоха днес. Това са експерти. И първата дискусия с двама колеги ще се отнася до директивата за обществените поръчки в областта на отбраната. Имаме двама говорители. Най-напред доктор Мартин Трибюс, който е професор по право и европейска политика в Бирмингам. Тони Норберг ще говори след това, което е главен съветник в Финландското Министерство на отбраната. Така че, ако може да се изкажете в рамките на 8 или 10 минути, предполагам, че ще прожектирате слайдове. Да, вече виждаме, че може би малко да намалим светлината в залата. И ви давам думата. Uh, Господин председател, дами и господа, преди да започна, искам да благодаря на вашия парламент и на парламентарната комисия за поканата. Аз съм единствения представител на научната общност тук в залата. За всеки е, работещ в научната сфера е удоволствие да се появи тук. Преди да започна с коментар по моята е, задача, т.е. да се види дали директивата за обществени поръчки в областта на обраната е ефективна, нека да си дадем отговор какви са нейните цели, какво се старае тя да постигне. Основната цел е да се осигури на сектора за отбрана и сигурност един а, достатъчно пригоден инструмент, който да може да решава проблеми на националната защита и отбрана и да, в рамките на Евро, в европейския сингъл пазар и да се използва Член 346 да се използва също така и предходната директива за публичния сектор, директивата от 2004 година, върху която така да се използва тя като основа и върху е, нея да се додадат е, необходимите е, инструменти за използване на, е, за пригаждане на програмите за конкретните нужди на държавата, без да се използва член 346. Четири са, са начините, като се ограничава, като има ограничения, ограни, е, гъвкавост, описание и заместване. Ограничението означава, че има е, много изключения, освен член е, 346 на, национално ниво. Примерно сътрудничество между правителства, научни изследователи и така нататък. Значи приложното поле на директивата не е толкова широка, както предходната. Гъвкавост тук е основният момент. Тук става дума да се изоставят най- отворените процедури, които са най-конкурентни, към така наречените договорени процедури. Тоест, директивата, за разлика от директивата за публичния сектор, дава възможност свободно да се използва процедурата за договаряне с предварително уведомление за участие в търгове е, и е, да се договарят е, контракти без участие в такива. И последно, за да се пригоди този текст за отбраната, е инструмента на заместване. Тук се включват така трудния момент за компромисите. Не може да не включиме и тази деликатна тема не искам да обърна колата, но все пак ще кажа нещо напълно а, директно. вътрешния пазар и свободното движение не може да бъде съвместимо с компромисите и изключенията по, в рамките на, тези, на, тази, на този текст. И тук директивата не се занимава директно с тази система, но а, ни предлага нещо друго, а именно режим на м, подизпълнители. Ще говоря за това след малко. Работи ли? Да. Какво работи в директивата? И после ще коментираме. Много какво работи добре? Много неща работят добре, много внимателно изготвена директивата в рамките на няколко години. Ограничаването работи по много пътища в случаи, когато в директивата за публичния сектор би се използвал член 346 но а, тук а, очевидно, като има изключения, няма и а, системата на конкурентни е, оферти. Най-силната ни момент на директивата е гъвкавостта, т.е. да има процедура на преговори с предварително уведомление. И основната идея тук трябва да продължи. Описание. Тук Въпроса за сигурност на доставките и сигурност на информация се извежда достатъчно ясно казано в различните етапи на процеса на публичните поръчки, като много добре се разглежда въпроса за сигурността на информацията и не толкова сигурно е сигурността на добавките. Системата за преглед и корекции, която се появи в новата дирекция, също е успешна, макар че тук има така известни анекдотични случаи, които някои от тях са стигнали до съдо, съда, но след това вече са коригирани и транспонирани съответните елементи от директивата успешно. Страните членки ги използват, но разнообразието е огромно тук. Някои ги използват без проблем от много години. Обединеното кралство, Франция, Германия са такива примери. А някои страни членки дори никога не са публикували едно известие за а, предлаган договор, може би не се предвижда и е, в техните правилници и никой не го интересува. Какво може да бъде е, подобрено? Трябва да има малко е, пояснения допълнителни, може би малко да се добавят някои формулировки, някои да опаднат, малко повече да се доизработят нещата. Комисията, доколкото разбирам сега, работи по насоки, за да поясни някои от изключенията. Изключително е важно за новозакупени оборудване. Също изключението за международни организации има нужда да бъде пояснено. Що се отнася до е, обхвата, се питам дали директивата не може да се възползва от е, приложението си, където се изброяват договарящите институции. Чувам от експерти, че това обърква, ги обърква понякога този списък, който съществува. Процедурите добре са описани, но не виждам защо изобщо ви трябва диалог в посока конкуренция, след като има, може да се използва спокойно процедурата за договаряне с предварително публикуване на известия за договор. Много а, малко страни се, използ... се възползват от, а, от процедурата с конкуриращи се оферти. А, Обединеното кралство е един такъв а, пример. Така че е, конкуриращите се оферти, може би просто на английски competitive dialogue може да отпадне тъй като имате процедурата за договаряне. Но тук не е включена процедурата в тази е, откритата процедура, а пък има обществени поръчки, където тя се използва. Муниции, поддръжка, така че може би тя трябва да бъде върната в текста, да не се налага, но да може да се използва свободно открита процедура така, питам се, след като има свободен избор на процедури, защо не я включвате? Нека да има повече избор, повече гъвкавост, защото гъвкавостта е основен момент. И нещо, което е свързано с следващата тема за а, сигурността на доставките. Много, така, аз лично поне се успокоявам, че когато Министерството на отбраната на една а, страна членка а, закупува от друго министерство на друга страна членка, защо и те трябва да, и това министерство трябва да има лиценз? Не може ли да имаме доверие поне на директивите, на министерствата? Не може ли Министерството на отбраната да не а, се е, включват в режима за а, изискване на лицензии. По директивата, такава каквато е, е напълно възможно и даже може би няма нужда да се променя директивата, защото става дума за това как се транспонира директивата. А за обещетенията правилата са твърде е, сложни, едва ли някой изобщо се възползва от тях, защото според мен е хората се притесняват. Но а, смятам, че сме подранили, да кажа така. През 2016 а, 16 сме сега и очаквахме вече 5 години да има практика, но държавите членки изключително много се забавиха с транспонирането на директивата, така че е малко рано да правим оценка. Малко още е рано. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Триби. Беше много интересно. Ще резюмирам това, което казахте, само с едно изречение. Тоест, директивата трябва да бъде още по-развита, защото отбраната има нужда от още по-голяма сила. Разбира се, трябва да се има предвид и транспонирането и на което ще се върнем пак. Пак давам, сега давам думата на втория говорител, господин Норберг. Вие сте от другата страна на бариерата всъщност. Вие сте клиент, вие сте потребител на тази директива, вие сте и организатор на транспонирането му, тъй като вие сте в е, една страна, вие сте изправен пред е, практическото приложение на тази директива, така че ви давам думата. Uh, Господин председател, дами и господа, първо благодаря за възможността да се изкажа пред вашата комисия. Благодаря също за възможността, е, че, да, че ми давате възможността да представя гледната точка на една по-малка страна членка. Uh, About... Ще се възползвам от е, възможността да кажа няколко думи за Финландия и нашата система, така че да придобиете представа за това откъде идваме като страна и като е, купувач е, на пазара на отбраната. Ние не сме е, ангажирани военно Виждате на картата, сме е, най-горе вдясно в Европа. Дъл... Дълга граница имаме с Русия. Все още имаме задължителна военна служба. Всички мъже трябва да отслужат 6 до 1 месеца до 1 година. Що се отнася до нашата система, ние е, придаваме особено значение на сигурността на е, предлагането и на доставките заради географското ни положение и заради факта, че не сме обвързани, освен това и сме така от татък линията на комуникациите. Дефен... Е, бюджета ни за отбрана годишно е 2,5 милиарда евро и инвестираме около 600 е, милиона за е, оборудване. Грубо годишно. Разли... Имаме индустрия, свързана с отбраната. Главно там работят малки и средни предприятия. И... We consider our uh, uh, industry, national industry, to be a very integral part of our national defense. Uh, и за нас индустрията за отбрана е една много основна част от националната отбрана. 40 до 60% от е, производството отива за износ и като се има предвид, че пазара ни не е голям, е, е добре. Е, нашата индустрия се ориентира да работи и за клиенти извън нашите граници. The European defense market, from our point... Европейския пазар на отбраната по нашия опит, поне от директивата, в момента все още остава много силно предпочитание за закупуване на национално произведени продукти и веригите за доставка се оформят в национален мащаб все още няма и транснационално сътрудничество. Целта е на нас, като на една малка страна членка, купувач, така да кажем, защото тъй като имаме ограничена индустриална база, не можем да произвеждаме всички системи, които са ни необходими е, у нас ние се обръщаме към Европа и трети страни за съответните покупки. Какво е, търсим ние? Първо, оборудване, което да отговаря за целите на нашите военни сили. Оборудване, което да може да им позволява да извършват своите задачи и в е, вътрешен план, и е, в международни операции за правителството какво търсиме като купувач? Разбира се, да има добра цена. Във времето на финансова криза и бюджетни економии, каквито провеждаме и ние, финландското правителство като цяло е, очаква от Министерството за отбраната да е, получава максимална е, стойност за парите, които дава и е, какво очакваме от пазара и индустрията. Целта ни е да има индустриална основа която, в, в цяла Европа, която да е достатъчно конкурентно способна. И е много важно да подчертаем в цяла Европа. Защото, както казах, е, и до сега за нас е, отбранителната индустрия е от е, ключово значение за е, осигуряване на нашите е, интереси в областта на сигурността. Така че новите инструменти, с които разполагаме, да, те са част от вътрешния пазар с съответните е, характерни черти. И когато ги оценяваме, трябва да оценим именно е, тези черти. how to make it happen. Как да се случи това? Първо, за нас това, което липсва в момента, е да има споделено разбиране на въпроса, защото има малки и големи страни производители и малките страни също имат свой елемент от тази индустрия. И е, не само да има споделяне на разбирането на проблема, но и е, споделени решения. Тук е, е това има отношение и към комисията и останалите европейски институции, е, в това число и парламента, естествено. Как Друго, което е необходимо, е да се създават стимули. Да се създават стимули за един пазар е, за, с по-голямо трансгранично сътрудничество. Когато се създават такива символи, не бива да забравяме, че става дума за много е, специфичен е, пазар с само един е, клиент е, правителството. И е, трябва да се създаде обаче среда, е, е, да има стимули е, за големите доставчици да отворят веригите си на доставки в цяла Европа. И накрая необходимо е да се премахнат пречките, е, които в момента съществуват пред е, пречките пред трансграничното сътрудничество както между страните членки, но също така много важно и между самите е, производители. От, е, трябва да се включват в големите вериги на доставките, производители от големи и малки е, страни, за да се дават е, най-новите достижения в сектора на отбраната. Е, благодаря, господин Норберг. Често сте ни казвал, че сте от една малка страна от Европейския съюз, поне така казвате, но ни убедихте, че дори в една такава малка страна отбраната е много голям пазар. По принцип отбраната е голям пазар. Припомнихте ни, че все още сте в една логика на национална интеграция. Ние е, сме напълно съгласни с е, последния слайд. Мисля, че те характеристики, които посочихте, са цели, които ние споделяме. Казахте също, че е необходимо и време и че вашата страна всъщност начева този процес. И мисля, че е време да дам думата на госпожа Бялпец, която беше наш докладчик, наш докладчик в е, ИМКО в текста на 2015 година, за да каже какво мисли за двете презентации. Е, Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, скъпи гости, позволете ми най-напред да ви благодаря за двете отлични презентации по темата. Аз е, изцяло съм съгласна с е, казаното от вас. Всички мои колеги смятат, че пазара на отбраната си има своята специфика. Традиционните подходи не могат да се прилагат към този специфичен пазар. Всички сме съгласни, че европейския пазар трябва да бъде конкурентоспособен. Изключително щастлива съм да видя, че прилагането на директивата се превърна в успех. Същевременно съм съгласна с тези, които твърдят, че прилагането на директивата беше значителна стъпка, но много още път ни остава да извървим. Пазарът е изключително фрагментиран. Нека обаче да не се стига до там, че да свръхрегулираме този пазар. Съгласна съм с казаното от гостите, а именно, че трябва да създадем практически правила, които да предоставят свободен избор при обществените поръчки. Нуждаем се от открити, прозрачни обществени поръчки. Заинтересованите страни трябва да имат право на избор. Регулирането е необходимо, но не трябва да се стига до свръхрегулиране. Същевременно вътрешния пазар също трябва да бъде изчистен от всички пречки. Или най-малкото трябва да направим всичко възможно, за да ги сведем до минимум. Изготвяйки е, доклада, възникнаха много въпроси. Господин Трибюс засегна една от е, основните теми, но не навлезе в дълбочина, а именно въпросът за обещетенията. И ние подхождахме а, като вас. Но същевременно смятаме, че те са пречка за пълното прилагане на единния пазар. Затова смятаме, че постепенно те трябва да изчезнат. За в бъдеще ми се иска Да не забравяме, че въпреки, че европейския пазар е голям, в него продължава, продължава да съществуват малки и големи държави членки. Би било добре, ако Европейския съюз има единна политика, но от друга страна би било добре, ако тази политика отчита спецификата на държавите членки. Има какво да се направи в това отношение – аз вярвам в стимулите, а не в санкциите. Санкциите винаги водят до лоши резултати. И съм включила тази своя мисъл в доклада. Ако създадем положителни стимули, ще направим така, че да насърчим индустрията. Благодаря на гостите ни още веднъж. Изключително полезна информация за доклада ми. Благодаря ви. Мерси боку. Благодаря. Андрея Сешла, който е координатор на ЕНП. Може би ще имаш някакъв въпрос. Мерси боку, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря, че имаме възможност да говорим този следовет е, по този въпрос, който е много важен за вътрешния пазар. Искам да се възползвам от вашата покана и да разговарям с експертите, които са тук. Ние като Европейски парламент се опитваме винаги да поставяме ударението върху нуждите на националната сигурност, браната и други неща, които са важни за вътрешния пазар. Миналата седмица гласувахме пакета НИС е и ни трябваше просто месеци да постигнем резултат. Ние живеем в епоха на а, цифровите технологии. Сигурността се подобри, но това си, това си остава един много, една много важна област, е, една задача, с която трябва държавите членки да се справят. Но има все повече и повече мрежи и вкарване в мрежа на нашите е, органи, на нашата национална сигурност на държавите членки да работят заедно. За съжаление се оказва, че ние не отиваме достатъчно далеч в тези области, свързани с отбраната. Комисията ИМКО иска да засили характера на член 276 от договора, да не се структурират доставките за отбраната на национална основа. Аз предлагам да дадем на двамата експерти по една минута, ако искат да кажат нещо за двете презентации, за това, което казаха нашите колеги. Господин Трибюс, има ли нещо да добавите? Um, thank you. Um, one point I wanted to make regarding... Uh, Благодаря ви. Бих искал да кажа нещо във връзка с първия коментар. Вие казахте, че вместо санкции предпочитате да създадем стимули. Директивата се насочва по-скоро към санкциите. И остава един въпрос, който все още е нерешен – Натиска за изпълнението на изискванията на директивата е, не идва само от Европейската комисия. Истинският натиск ще дойде от националните съдилища на държавите членки. Те са тези, които ще следят дали се изпълнява директивата. И ако тя не се изпълнява, националните съдилища ще бъдат тези, които ще реагират. Това беше важно уточнение, което исках да внеса. На следващо място. Чудесно е, че го казахте, защото рядко чуваме този аргумент, а именно спецификата на националната отбрана. Обикновенно това се използва като аргумент против вътрешния пазар – това понятие, по начина по който е разписано в договора и по начина по който е разписано в директивата, може да бъде изтълкувано погрешно. Благодаря ви. Благодаря, господин Норберг. Някои забележки? Благодаря ви, господин председател. Най-напред във връзка с необходимостта от повече сътрудничество, за да може да осигурим националната си сигурност. Мисля, че двете неща, които поменахте, не се изключват взаимно. От гледна точка на държавите, винаги в областта на отбраната ще има специфики, които ще са от национален интерес. Тези специфики са различни в различните държави членки, но те винаги са на лице. Има обаче зони, които остават извън тази специфика и точно в тях можем да действаме. Ще ви дам пример. Преди години Финландия търсеше танкове, като имахме възможност или да засилим вече съществуващото оборудване, или пък да закупим ново. Имахме и трета възможност от друга държава да закупим допълнително оборудване, като в крайна сметка ние получихме оборудването, което желаехме. Имахме дори излишък, като тази сделка бе извършена извън приложното поле на директивата. Това просто е пример, който отразява спецификата на дадена държава членка, но и сътрудничеството което се реализира тогава. Да, разбира се, винаги ще има специфичен интерес, свързан с сигурността. Но отвъд спецификата винаги има възможност държавите да си сътрудничат и пазара да функционира. Благодаря ви. Ти, е... Благодаря, господин Норберг. Освен, че интересно, беше като че ли забавно, защото е, тук е, говорихме за кръглата економика, а вие говорите за излишъка като един добър начин да се управлява сътрудничеството и економическата оптимизация на това, което се купува. Това беше много интересно. Да видим, че дори тази тема на тази споделена економика стига и до въпросите с е, отбраната. Господин Тибирс, вие е, сте прав, като говорите за санкциите. Комисията умее да решава за наказание, но трудно се прилагат. Но що се отнася до съдилищата, една това, което санкцията може да бъде един двигател, за да се действа по-добре, но и също е важно за хората, които решават за обществените поръчки, по някой път те взимат лоши решения и трябва все пак да има някакъв страх от а, такива проблеми, така че трябва да се старая да като добри решения в областта на отбраната. И сега нека да преминем към втората част на нашия диалог. Този път става дума за директивата за трансфера. Имаме двама експерти, които днес следове ще говорят. Ще започнем с господин Тиери Карлие, който е заместник директор в дирекцията, стратегическата и технологическата дирекция в Министерство на отбраната на Франция, т.е. там, където се изготвя тази политика и след това ще чуем господин Спенес Саршиловец, който е ръководител политиката за контрол на износа на Ролс Ройс. Господин Карлие, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам от френска страна да направя една първа равносметка за начина по който прилагаме директивата за трансфера и как работим с другите държави членки, а също и с комисията, както беше припомнено, за да използваме по-добре инструментите в тази директива и как можем да продължим по-добре е да прилагаме директивата и да имаме по-добра хармонизация в рамките на държавите членки. Alors, dès le début, euh, en... И така, от самото начало във Франция счетохме, че тази директива е наистина едно от основ... един от основните документи, който трябва да позволи по-добра консолидация на европейската промишленост в областта на отбраната, да направи по- конкурентоспособна, защото става дума да се улесни трансфер в рамките на Европейския съюз, т.е. да се оптимизира доставките за нашата отбрана, които доставки са все по-често трансгранични. Става дума за всички да се премахнат някои препятствия, които съществуваха до 2009 година и които е, е, налагаха административни и законодателни е, изисквания на нашите производители, които ни позволяваха да получават доставки от доставчици от други държави. Разбира се, това беше много сериозна пречка за изготвянето и развитието на нашата промишлена и технологична база в областта на отбраната. Директивата цели съвсем конкретно да подобри именно тази ситуация. Във Франция направихме две неща. От една страна въведохме напълно тази директива през 2011 година, защото, разбира се, тя трябваше да бъде вписана в нашето национално право и се възползвахме в същото време да реформираме нашата система за контрол на износите в областта на отбраната на национална основа. Не бяхме задължени да го направим по същото време като директивата, но ни се стори, че всъщност може двете неща да върват едновременно. Затова направихме една дълбока реформа на нашата система преди за износа на военната е, техника трябваше да има предварително разрешение, след това разрешение за износ. Упростихме нещата, като въведохме една система, наречена на единните лицензии, което позволява да има административно упростени разрешения. В същото време обнародахме десетина общи лицензии и 10 предприятия бяха сертифицирани от 48-те, както беше припомнено от комисията. Искам само да припомня, че сертифицирането е системата, която позволява за предприятието да получава доставки без всеки път да сключва, да получава някакви лицензии. Имаше една, един общ лиценз, и да получава доставки от подизпълнители, които са в други държави членки, които просто само се пререгистрираха в страната, в която са и след това можеха да изнасят без проблеми с този общ лиценз към сертифицираното предприятие. Беше казано вече, но това, което ние установяваме сега след един първи период на въвеждане на директивата е, че е, равносметката е доста разнообразна. Ние всички държави членки имаме нашата част от отговорността и го знаем. Пулката, която може да изречем е, че директивата ни дава всичките инструменти, от които имаме нужда. Те са изключително силни но на този момент не се използва достатъчно, защото все още ни липсва хармонизация между държавите членки. И всичко това може да се обясни. Разбира се, защото всички държави членки не успяха да въведат директивата със същата скорост, по едно и също време, да транспонира достатъчно бързо в е, вътрешното законодателство. Така че като говорихме за премахване на препятствията, малко сме насред пътя в момента. Това, което се опитахме да направим и е да работим първоначално с това, което наричаха държавите членки на, от рамковата, рамковото споразумение Франция, Германия, Испания, Швеция, за да направим известен брой предложения, по които след това продължихме да работим с комисията и другите 20 държави членки. Това беше метод, който работи добре. Така че го направихме през, на един първи етап при януари 2015 година, както казва комисията. Едно, но от първите неща е, че става дума да се засили използването на общите лицензии, като се хармонизира съдържанието и между държавите членки. Така че направихме в тази област известен брой е, предложения. Имаше две лицензии. Едно за въоръжените сили на 28-те е, страни и другото Другия лиценз е за сертифицираните предприятия, което е един от най-важния инструменти на директивата. След това решихме, че трябва да продължим да, този обмен между държавите членки, да има повече доверие, повече прозрачност, за да може да хармонизираме нашите списъци и да направим по-привлекателни инструментите, които са осигурени в директивата, по-специално сертифицирането и общите лицензии. И накрая, малко по-техническо, извинете, мисля, че а, е, нашите производители имат нужда от метод, който да класира по-лесно е, военните, военния материал. Ако, примерно, аз съм един производител, дали този, този материал е използван за военни нужди или е адаптиран, е, както щатите работят по този въпрос. Тоест, спешали дизайн – for military use. И това е идеята. И от януари 2015 година продължихме с този анализ с комисията и 22-те държави членки. Комисията свърши много добра работа за провеждането и ръководенето на този анализ. Бяха организирани 9 семинари от тогава. Приветстваме тази извършена работа. И това, което на първи етап ни позволи, мисля, че ни позволи да хармонизираме един списък с техника, което е обща за тези за държавите членки. Това е нещо, което нямахме. За две общи лицензии за въоръжените сили и сертифицираните предприятия. Това е много важна стъпка напред. Втори аспект, по който трябва да продължим да работим – и е, държавите членки направиха някои интересни предложения, по които работим с 22-те е, държави членки с комисията. Е, идеята е да работим за, по условията за реекспорт извън Европейския съюз, защото не е достатъчно да се хармонизира и улесни движението на стоките вътре в Европейския съюз. Трябва да може тази стока да бъде изнасяна към трети страни. И тук е, има сериозни различия в практиката в различните държави членки. Това е всъщност работата, с която сме се захванали с комисията и държавите членки и след като имаме вече първо, тази първа основа, т.е. списък, общ списък за сертифицираните предприятия и за въжените сили, общ списък на техниката, ние се, ще работим по хармонизирането на условията за експорт и една от идеите е да изготвим един бял списък, white list на страни, на които имаме доверие извън Европейския съюз, към които може да се изнасят стоките, които са част от които са включени в общите лицензии. И вторият аспект е да продължим да работим по този Specially Design for Military Use да изградим една методика, която да бъде приложима от нашите производители и в тази област. Е, поддържаме интересен обмен с Съединените щати, които в е, процеса на реформа на техната система също работят по нещо подобно. Но не трябва да е, все пак трябва да се знае, че това, което се прави в Съединените Американски щати, цели повишаване на конкурентоспособността. И второто е да подобрим привлекателността на сертифицирането за нашите предприятия, защото нашите предприятия, както вече каза комисията, намират, че този, тази процедура по сертифициране е твърде дълга, твърде скъпа, с много сериозни административни трудности и на, на фона на това, което ще получат, може би не го намират за много интересно. И в заключение, Виждате, че ние считаме, че инструментите, които осигурява тази директива, са наистина целесъобразни за премахването на е, препятствията и за консолидирането на нашата е, основа. Е, но това, което ни липсва е пълното хармонизиране между държавите членки и по-доброто използване на тези инструменти. Виждате, че все пак са направени малко стъпки напред от две години насам. Вътре в Европейския съюз остава още много работа да свършим, но смятаме, че след като извършим всичко това, ще може най-после да се възползвам от всичките ползи от тази директива за трансфера в Европейския съюз. От 2016 година, 2016 година на този съвет и е, това, което комисията прави по план за действие за е, европейската отбрана, ще покажат каква може да бъде ползата от тази директива. Благодаря ви. Мерси боку, Карли. Благодаря, господин Карли. Изкушавам се да кажа, че ораторът, който ще ви последва, със сигурност ще даде част, ще даде някакъв отговор на това, което казахте за предприятията. Rolls-Royce е много голяма фирма, може би да реагира по същия начин относно това, което казахте за големината на предприятията. Така че давам думата на господин Чилвърс. Благодаря ви и добър ден. Аз представлявам Асоциацията за отбрана в Европа. А, няма да говоря специфично за Rolls-Royce. Бих искала да обърна внимание на четири въпроса. Положителните тенденции, както и това, което би могло да бъде подобрено. Първо, изпълнението на директивите. Напредъка е доста бавен по няколко причини – Директивата за трансфера направи така, че държавите членки разглеждат всеки един трансфер по-отделно и обсъждат издаването на всеки един лиценз по-отделно. Въведоха се генерални и глобални лицензи за трансфер. на компаниите им, бях, им беше нужно време, за да се научат да работят с глобалните и генерални лицензии за трансфер. Липсва информация на национално равнище за предприятията, което доведе и до по-бавното изпълнение. Повечето държави членки обнародваха законодателството, но много малко от тях изготвиха наръчник, който да е, бъде на разположение на предприятията. Както знаете, сертифицирането беше въведено с цел да се повиши доверието. Държавите членки се възползват от разпоредбите за износ и целта беше разпоредбите за трансфер да направят така, че държавите членки, които нямаха подобни в законодателството си, да въведат разпоредби за трансфера. много държави членки трябваше да разработят специални процедури по изпълнението на директивата, което също отнема време. Определено имаше липса на видимост на генералните лицензии за трансфер в някои държави членки. Въвеждането на генерални лицензии за трансфер – б стъпка напред, но все пак държавите членки се опираха на информацията, с която разполагаха по вече издадените лицензи. Това се превърна в доста ограничителен фактор за използването на новите лицензи. Бихме ли могли да върнем предния диапозитив? Сега бих искал да ви обърна внимание на четирите основни слабости, които се посочват най-често. От гледна точка на индустрията трябва да обърнем поглед отвъд нашите граници, да помислим за режима на трансфер и да го поставим в световен контекст. Системата по контрол на трансфера трябва да се гледа заедно с системата за контрол на износа. Ето защо смятаме, че държавите членки трябва да работят с Европейската комисия, Европейския парламент, за да гарантират, че ще бъдат направени реформи при изпълнението на директивата, така че да се създаде солидна система, в рамките на която да се поемат ангажименти на световно равнище. Трябва да се вземат предвид рисковете и да се осигури ефективност на процеса. Някои държави членки прекалено много поставят акцента върху ограниченията на износа. На трето място, процесът по сертифициране доста отежни работата на компаниите и на компетентните държавни органи. Трудно може да се изпълни изисквания стандарт. Освен това, процедурата по сертифициране е различна в различните държави. Няма стимули за предприятията да подават документи за лиценз, тъй като в някои държави членки се прилагат генерални лицензии за трансфер. Процесът се забавя в някои държави членки поради бавната процедура по издаване на глобални лицензии за трансфер. И на последно място, компаниите, най-вече тези, които се намират в малките държави членки, страдат от от различното тълкуване на понятието трансфер на свързани с отбраната продукти. Има проблеми с тълкуването на понятието специално създадено за военна цел. На следващо място определено директивата накара държавите членки да позволят повече трансфери в рамките на Европейския съюз. Тежестта по подаване на заявления обаче падна върху индустрията. Въвеждането на генерални и глобални лицензии за трансфер накара държавите членки да се замислят за това, кое представлява чувствителен и нечувствителен продукт от гледна точка на отбраната. Схемата за сертифициране постави в центъра на вниманието контрола върху износа. Само чрез ефективно партньорство с индустрията, държавите членки ще могат правилно да приложат директивата. И най-накрая бих искал да направя няколко предложения за подобряване на прилагането на директивата. Индустрията смята, че трансферите в Европа не трябва да бъдат обект на разпоредби за лиценза, които са по-неблагоприятни от тези, които се налагат от страна на САЩ за износа на продукти от Европейския съюз. Държавите членки трябва да направят така че европейската индустрия да не бъде е, непрекъснато необлагодетелствана от процедурата по контрол на САЩ. На следващо място, нуждаем се на единно тълкуване на понятието специално създадени за военни цели. Нуждаем се от единен военен списък, като разбира се това зависи от директивата. САЩ си имат свои определения – като в някои случаи продуктите не се считат за специално създадени с военна цел. Има много продукти, свързани с отбраната, които циркулират между държавите членки, но не могат да бъдат изнесени от Европейския съюз. Препоръчваме държавите членки бързо да намерят единно тълкуване на понятието специално създадени за военна цел, е, както и да подобрят системата на контрол. Ако това е невъзможно, държавите членки ще трябва да изработят единно европейско определение, което поне да съвпада с е, определението на САЩ. Смятаме, че лицензите трябва да имат единна форма в Европа. Така всички продукти, свързани с отбраната, ще могат свободно да циркулират в Европа по смисъла на, лице, на лиценза за трансфер. Смятаме, че не трябва да има ограничения за повторния износ на интегрираните компоненти и на резервните части. И накрая, аз упоменах сертифициращите компании – Смятаме, че сертифициращите компании в настоящата им форма не дават желания резултат. Нуждаем се от по-хармонизирани изисквания относно всички компании, които работят в това отношение, за да се избегне прекомерната тежест. Казвам го, защото смятаме, че компаниите в областта на отбраната също трябва да се ползват от програми, които да изискват съответствие във всички отношения. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Чилвърс. Е, да, вашето изказване беше съвсем ясно, структурирано и исканите съвсем конкретни. Така че вие си изказвате от общо името на производителите в областта на а, отбраната. И сега госпожа Галпелс. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости за изключително интересните послания, които а, ни отправят. Много внимателно ги слушах и си отбелязах всички техни коментари. Когато транспонирахме директивата за трансферите, искахме да оптимизираме веригата на доставките. и да се справим, т.е. да намалим административните и бюрократични пречки и тежести. Искахме също така да създадем и равнопоставеност за всички страни и членки, независимо от това колко са големи и къде се разполагат. А, разбираше, зад тези ни усилия имаше цел. Този инструмент трябваше да е такъв, че страните да имат желание да го използват. Но, както се каза тук, има необходимост от е, доизясняване, как да се използва най-добре е, този инструмент и има какво да се направи е, в ред области. Искам да подчертая колко важно е да има процес на сертифициране и сертифициращи компании, и сертифицирани компании. Не е случайно а, факта, че компаниите доста се замислят преди да предприемат процеса на сертифициране, защото ползите не винаги ясно ги убеждават, че трябва да преодолеят затрудненията, свързани с процеса на сертифициране. Ресурсите, разбира се, са ограничени заради економиите в бюджета и затова и инвестициите в научни изследвания и развойна дейност не винаги а, пряко в а, областта на отбраната могат а, да бъдат а, използвани и а, в тази област. Но за да има такъв а, трансфер, трябва да се пояснят а, някои моменти, както а, очертаха нашите гости тук примерно, кои са да, да е ясно кои са чувствителни продукти и кои не са много ясно, трябва да се направи разграничението. А, бих казала, че всички 28 страни членки ще имат полза от прилагането на директивата. Но начина на прилагане е, е изключително разнообразен и ние трябва да се обърнем и към този проблем. Винаги следва да отчитаме и тези разлики. Много пари се харчат в Европа за отбрана и не би следвало тя да изостава от а, нивото на отбрана на щатите. Е, коментира се тук и необходимостта да се изчистят е, дефинициите или определенията. Това е наша задача да направим правилни формулировки. Благодаря на нашите гости. Ще е, се въоръжа с техните препоръки, за да ги използвам в следващата ни работа. Благодаря, Андрея Шваб. Благодаря. Аз е, не мога да говоря толкова специализирано, колкото колежката, която се изказва, но все пак искам да взема отношение по двете изложения, които бяха направили. Е, представителя на Финландското министерство на отбраната съвсем е, уместно каза, че не трябва да настояваме много върху факта, че всичко това може да пречи на общия пазар, но представителят на промишлеността отиде малко по-далеч дори, като каза, че пазарите са свързани с някои препятствия, които това не са чак толкова е, някакви пречки за достъп, а по-скоро въпрос на традиции, на навици. И, и, и моята страна, например, и е много трудно да изнася военна продукция. Нашите предприятия се сблъскват с някои проблеми и мисля, че често има предпочитания към продуктите, които идват от Франция. Вярно е, че в Германия е малко трудно да се изнася дори е, резервни части, тъй че искам да отговоря на това, което каза представители на Франция и представители на промишлеността. Какви са според вас пречките, с които европейската политика трябва да се справи? Вярно, че това е един сектор на промишленост, която е много специализирана на национално равнище и ориентирана към националното равнище. И сега какво трябва да направи, за да може да спечели европейските пазари? Благодаря. Ще дам думата на двамата ни гости, защото имаше съвсем конкретни въпроси, които бяха зададени към тях. Искам да добавя и аз един въпрос, защото имаше нещо като диалог между господин Шилверс, който е, искаше да има едно единно тълкуване за понятието на спешили дизайн. Господин Карлия много говори за това, като за някакъв успех в е, развитие в работата на Франция. Дали този дизайн, френски дизайн, дали е съвместим с е, вижданията на другите държави членки? Как може да, какъв диалог може да водите между вас и как ще отговорите на въпросите? Благодаря, господин председател. Да, може би да се върна на различните аспекти. Мисля, че що се отнася до е, приложението на директивата, т.е. че има инструменти, но че те не се използват хармонизирано и достатъчно държавите членки, ние сме напълно на това мнение. И както виждате, се опитваме да работим, да вървим напред по този път да определяме общи списъци на оборудване, списъци на страни, към които може да се извършва реекспорт. Всичко това трябва да съживи тези инструменти, които са дадени от директивата. Защото докато не определим тези списъци, ние може да си имаме инструменти, няма как да ги прилагаме. И това е което правим в момента. И ми се струва, че от две години напреднахме чувствително в е, тази посока. А що се отнася до въпросът във връзка с е, пречките, с които трябва да се справим, за да може да изградим един европейски пазар на въоръжението, и тук смятам, че в областта на промишлената консолидация, приложението на инструментите, свързани с е, експортните лицензии, намира своето място, защото все пак има примери на консолидация на промишлени групи, примерно между Франция и Германия. Това е операцията Кант между Краус Мафай и Некстер. И където имаше сериозна подкрепа от е, правителствата на Германия и на Франция за тази промишлена консолидация. И вече ще видим как това ще си изрази в приложението на политиката в областта на износа на въоръжаване. И един друг пример, това е консолидирането на промишлеността между Франция и Обединеното кралство за ракетите. Ние определяме хармонизирани лицензии за общо въоръжение, за общо оборудване. Това е само един пример, още един пример за начина по който може да се използват инструментите разрешени от Да Говорихме за индивидуалните и генералните инструменти, но също лицензии, но също има и тази глобална, този глобален лиценз, който се използва много в Германия, който позволява да се определят стоките, които могат да се изнасят или обменят или в рамките на програми за сътрудничество между няколко европейски държави, или в рамките на една промишлена консолидация между европейски предприятия. И това е още един инструмент, който не бива да забравяме. Що се отнася до спешен дизайн, да, господин председател, върви в тази посока. Ние работим сега по едно европейско понятие за спешен дизайн. И това беше на основата на една инициатива на нашите немски колеги. Започнахме да работим е, по един метод, който да може да бъде използван по прост начин от нашите предприятия. Доста близко е това до, до това, което правят Съединените Американски щати. И както каза господин Шилверс, няма да има затруднения да водим дискусии в е, Васнар, е, да видим заедно с Съединените Американски щати как може да се прилага един Една американска идея, една европейска идея. Е, вече направихме първите сравнения и установихме, че това са доста близки системи, но нямаме еднакви списъци на военно оборудване. Може да има някои по-различни приложения спрямо американската система, но искам да успокоя господин Чилверс. Ще бъде съвсем оперативна система, хармонизирана, лесно за приложима в рамките на Европа. Благодаря. I, I Благодаря. Аз не смятам, че тук има огромни различия между нас, в смисъл от къде сме тръгнали и къде искаме да стигнем. Това много ме успокоява. И ако мога да започна с въпроса за пречките. Напълно ясно е, както каза и френският ни колега, ако се говори за консолидиране на индустрията в Европа и е, почва да се, и се разглеждат отделните отрасли в отделните страни членки, тогава трябва да се направи така, че да има режим за лицензиране, за да може тези различни е, сектори да си сътрудничат е, напълно безпрепятствено. Така че е, компанията да работи така, сякаш се намира само в една страна членка. В противен случай ще има пречки за консолидирането, което никой не би искал да съществуват. Та, определено много внимателно се наблюдават е, тези неща, примерно е, сътрудничеството между Франция и Обединеното кралство за МБТА. Също е, ми е интересно да чуя и ме успокоява схващанията за специално разработеното оборудване, Special Design – също е, за това, че се търсят начини за подобряване на прилагане на, а, е, директивата, за това, че се прави разлика между чувствителни и нечувствителни продукти. А, е, така, това са все теми, които сме повдигали от години наред. Процесът за сертификация, ако ми позволите да се върна към него. Много ще ми е интересно да чуя на къде ще се ориентира дискусията и дали ще се излезе с предложение, което да е удовлетворително за всички. Благодаря. Радвам се, че диалогът съществува, че е полезен между различните партньори от различните страни на тази верига по този въпрос. И сега стигаме до третата част на нашето изслушване по тези въпроси, свързани с отбраната. Ще дам думата на някой, който се интересува за европейското измерение на нещата, госпожа Тажа Якола, Якола е в е, Европейската агенция по отбраната. Тя е заместен директор по стратегиите. И въпросът, който ми беше зададен, и мисля, че тя ще може да обобщи изказванията до сега, да каже какво е отражението на, на нормативната уредба за вътрешния пазар върху капацитета на отбраната. Давам ви думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Първо, благодарности за това, че ме е, поканихте да говоря пред вашата комисия в Европейския парламент. Нека първо да припомня очевидното. Защо ни трябва отворен, прозрачен и неразпокъсан пазар е, за оборудване в отбраната в Европа? Не може да има конкурентен е, е, пазар, ако няма и достатъчна база за създаване на технологии, също и на един единен пазар за отбраната. Три аспекта са важни тук. Първо, правното изменение. Двете директиви, които регулират вътрешния пазар и се обсъждат в момента. Второ, политическото измерение е, на пазара за оборудване за отбраната. Трябва да сме наясно, че тук не става дума само за търговски сделки, но и за политически и стратегически измерения за страните членки. Също така, е, сигурността на доставките и на информацията са от ключово значение. Затова доставките не е, обществените поръчки са свързани с това не само какво купуваш, но и от кого. После оперативния аспект. Е, оборудването за отбрана съдържа капацитет, който осигурява сигурността на Европа. А това е от ключово значение, когато говорим за различни аспекти на този пазар. В моето изказване в заглавието се казва отражението на вътрешния пазар върху капацитета за отбрана за конкретното използване на директивата за отбрана и директивата за трансферите. Нека да кажа отново очевидни неща. Комисията има за отговорност да осигурява пълното прилагане на директивите и да оценява тяхното функциониране и въздействие. Както чухме, в момента се изготвят доклади и ще бъдат представени през 2016 пред парламента. Европейската агенция за отбрана ще следи тези документи. Нека да очертая няколко въпроса, които е, дискутираме в момента страните членки. По отношение на директивата е, за обществени поръчки в областта на отбраната, там се очертаха няколко елемента. Първо, броя на доставки, на поръчки нисък, може би се дължи на късното транспониране на директивата или намаляването на бюджетите за е, отбрана. Добре е да чуем от комисията, че има напредък. И естествено трябва да наблюдаваме как се развиват нещата, включително и с прилагане на директивата. После някои конкретни разпоредби. Разпоредбите, например, за подизпълнители. Те представляват предизвикателства, защото тези разпоредби са, не постигат предназначената си цел, т.е. трансграничен достъп до пазара, особено за МСП. Комисията оглежда този въпрос като работи с съвещателна група за тези пазари. Ние наблю... сме наблюдатели в тази група. Също броя на, по, на контрактите. Трябва да се направи по-подробен анализ, за да се разбере защо намалява този брой. Също така очакваме доклад на комисията, който да поясни този проблем. Четвърто, както подчерта и нашия гост от е, академичните страни, може би е твърде рано да правим теоретични заключения, защото една директива, за да бъде приложена напълно, отнема около 5 до 10 години. Европейската агенция за отбрана направи предварително проучване за директивата, за въздействието на директивата и резултатите са споделени за страните членки като че ли няма непосредствени пречки за сътрудничество от директивата и ако страните членки не си сътрудничат, това, са, това се обяснява с други причини, не с текста на директивата. Няколко думи за бъдещето. Ключовата цел на доставки за отбрана е да се доставят платформи от различни, кои, за да се изгражда капацитета за отбрана на Европа и сигурността на гражданите. И като се има предвид промените в сигурността и трагичните събития в Париж и Брюксел, може би трябва да се обмисли дали е, разпоредбите, прияти в 2009 в съвсем различна среда, са достатъчно гъвкави в толкова бързо развиващия се свят в момента. После, дългосрочно, е, може би, така надалеч новата е, класическа директива и директивата за възможности може да служи за вдъхновение – за да се е, извадят заключения от практическото им при, приложение. Директивата за трансферите, изпълнението и на национално ниво не е, е в е, прерогативите на Министерството на обраната, а на други министерства, примерно економическото министерство. За това Европейската агенция за отбрана има много ограничена роля в прилагането на тази директива. Но все пак сигурността на доставките са под прерогатива на нашата организация. прилагането на директивата ще улесни сключването на трансгранични е, контракти и съответно е, изпълнението на директивата за е, обществени поръчки в отбраната. Затова нашата агенция наблюдава и какво се случва и в комисията, и на европейско ниво. Комисията представи някои резултати днес така че няма нужда да добавям или повтарям вече казани неща. Очевидно има огромни разлики между е, изпълнението на директивата за трансфера в различните страни членки. Пълният потенциал все още не е постигнал и много важни инструменти, като примерно общите лицензии за трансфер, не се използват достатъчно би следвало да се зададат различни условия за използването на тези лицензи. Комисията трябва да търси пълното прилагане на директивата за трансфери, с което ще може да се преодолее и проблема с неизползването на общите лицензи. Ние работим в консултация с страните членки и се търси прилагането на един хармонизиран, подход за прилагане на директивата, особено за общите лицензи за трансфер. Следващите няколко месеца ще е, получим и доклада е, за, е, от Комисията за из, прилагане на тази директива. Европейската агенция за обрана под, стои зад Комисията в изпълнението на нашите ангажименти в тази тема. Благодаря. Благодаря, госпожо. Говорихте бързо, всички разбрахме вашето послание. Аз ще предложа на госпожа Галпез да ви отговори и едновременно с това да изрази някои общи заключения, защото вече наближава края на нашето изслушване. Да се изкаже общо за това, което беше казано сега. се пан. Szeretném megköszönni a, a panel Благодаря, господин председател. is. Valóban a közbeszerzése. Отново, благодаря на нашите гости, които направиха анализите. Е, е, разбира се, е, обществените поръчки за отбрана трябва да бъдат ясно регулирани. Това е от ключово значение. Правилата трябва да бъдат ясни и да има равнопоставеност за всички участващи. Преди да направя заключителни бележки, искам да задам и един въпрос. tartalmaz a amely lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok az új szabályok... Тук се предвиждат конкретни мерки за националните власти, които се занимават с обществени е, поръчки, които трябва да бъдат прилагани дори когато става дума за а, трансгранични а, е, такива. Мисля, че това е много важен елемент от е, директивата, защото тук става дума за ролята на различни органи в различните страни. По този начин ще се постигне и економия от мащаба и тази възможност трябва да се използва максимално. Но имам следният въпрос – Имало ли е такива общи е, доставки по, в, ли, в областта на отбраната в последно време? Вие зададохте един въпрос, за който искате отговор. Чудесно, защото аз е, предложих на комисията да вземе думата. Знае, че госпожа Шиман трябваше да си отиде, защото има и за други задължения, но може би пък да има някой, който да се изкаже от нейно име вместо нея. Може би да сте в състояние да отговорите на последния въпрос на госпожа Ангел Пелц. Uh, uh, Благодаря ви. Аз съм от uh, Генералната дирекция, която отговаря специално за директивата по възлагане на поръчки. Нямаме конкретен пример в това отношение. Все още не сме приключили оценката. В процес на изготвяне е но нямам конкретен пример за съвместна покупка. Има предвидено изключение в директивата, което дава възможност на държавите членки съвместно да разработят продукт, свързан с отбраната. Така преди няколко години започна един съвместен проект. Но впечатлението ни е, че директивата е доста неутрална в това отношение. Не виждаме тя да се е отразила значително на съвместното сътрудничество. Merci beaucoup. Euh, je voudrais... Благодаря. Искам да благодаря на петимата експерти, наши гости, които дойдоха от различни краища на Европа, за да говорят по тези въпроси. Има ли някой от вас, един или двама, който да има желание да каже за 30 секунди още нещо? Ако, е, ако има, разбира се, мога да ви дам думата. Ако не, е- не е проблемно. Ако някой от вас иска да добави нещо, задължително след тази дискусия, давам му думата. Bon, vous êtes euh, parfaitement дисциплине, euh, ce n'est pas le cas. Euh. Да, явно няма. Всички сте дисциплинирани. Така, позволете да ви благодаря още веднъж. Аз няма да правя някакви големи заключения, но искам да кажа няколко думи, съвсем общо. Виждаме, вече видяхме, че вътрешния пазар, изискванията на отбраната са две неща, които не е лесно да се съчетаят. Но също времено ние всичките сме убедени, че това е необходимо и че няма несъвместимост, абсолютна несъвместимост. Има трудности, разбира се, но не смятам, че има някакви основни пречки. И тук е, се развива един процес. Ние вървим по път и по някой път е, се казва, че е, да се измине пътя е по-важно, отколкото да се, стиг, да се постигне целта. Но когато се говори за вътрешния пазар, има нещо, което не ми харесва. Това е когато се говори за довършването на вътрешния пазар. Аз съм почти убеден, че вътрешния пазар никога няма да бъде завършен. Важното е да вървим, да го усъвършенстваме. Има нещо малко измамно, когато говорим за довършването, завършването на вътрешния пазар. И тук има това е, са примери за този път, който трябва да извървим. Така, да включим отбраната е много сериозен въпрос. Това е един много труден път, който трябва да бъде извървян, но излизаме от това изслушване, ще излезем от това изслушване с убеждението, че не е толкова бързо нещата са вървяли, колкото сме се надявали. Това ще бъде отразено в отчета за оценката на комисията, но все пак ние вървим напред. Но една дума често се връщаше, в зависимост от различните версии и начина по който беше изразен. Това е необходимостта за повечето. Това е, ние сме в един сектор, където да се направи съвместим вътрешния пазар, е, означава да се адаптират, да се отиде отвъд това, което се прави, без да изневеряваме на вътрешния пазар. Ние трябва да останем верни на духа на вътрешния пазар. Е, може би не винаги трябва да спазим 100% е, правилата, които организират вътрешния пазар. И друга забележка, когато става дума за въпросите, свързани с отбраната, Разбира се, е, говорим за нещо, което е много характерно за държавите членки. Отбраната е в сърцето не само на историята, но и на географското разположение на всяка държава членка. Така че това е нещо изключително важно. Много е по-важно дори и по някой пъти от големината на самата държава. И знаем ние, че в Европейския съюз има някои страни, които имат стара традиция на отбрана, с една изключително развита, мощна, стара е, промишленост в тази област, а други нямат такава история. Така че трябва да осигурим това сближаване, да сближим и историята, и географията, която са, които са различни. И това е вярно за всички въпроси, които касаят Европа и вътрешния пазар, но мисля, че е особено вярно за отбраната. Още повече, че това е една изключително политическа задача организирането на общата отбрана. И нещо допълнително. Вие почти всички споменахте, че в контекста, в който живеем в момента, виждаме как понятието за отбрана е, се изразява не само като понятие за външна отбрана, но вече въвежда и е, тази вътрешна отбрана спрямо тероризма, спрямо това, което се случи и трагичните събития в някои столици и преди няколко седмици тук и да се работи върху вътрешната отбрана. Това още повече налага сътрудничеството, защото знаем, че врагът е общ. Не само е общ, но той е вътре в самите ни наши граници, който е в състояние да се приспособява много бързо, да бъде много гъвкав, и което изненада всички. И това може само да ни кара да е, мислим, че това, което е сътрудничеството във вътрешната отбрана, е свързано с всичко, което е пазар, пазара на отбраната, сътрудничеството между силите на отбраната – а също така и в връзка с лицензиите и техниката и така нататък. И просто това е една тема, за която трябва време, трябва това време за приспособяване да бъде предвидено и това е нещо, по което комисията ще постави ударението след това парламента, когато получи след няколко седмици становището на комисията – трябва да дадем, да предвидим време за една такава трудна задача, но без да изгубваме от поглед нито целта, нито по етапите, които ние трябва да извървим и да успеем. т.е. не трябва да спираме по този път, който ние сме си начертали. Благодаря на всички. Нашето време за изслушване по въпросите на отбраната изтече. Дали госпожа Галпелс, госпожа Галпелс, дали искате да кажете нещо в заключение и, и да благодарите, може би, още веднъж на нашите гости? И пак, и, е, е, и казвам след като, след като вашето изказване, в 17 часа е, ще работим по въпроса за Шенген. Но аз ви предлагам след като госпожа Галпелс да говори, да спрем за няколко минути до 17 часа. Моля ви. Е, Благодаря ви, господин председател. Толкова брилянтно предадохте основното послание на днешното изслушване, че не желая да повтарям това, което вече казахте. Едва ли бих могла да се справя по-добре от вас. Благодаря отново на всички наши гости за изключително важните коментари и важната информация, която ни предоставиха. Аз вече взех думата, след като чухме гостите, така че сега бих могла да направя няколко по-общи коментара и да изведа някои е, заключения от дискусията можем да твърдим, че сме предприели няколко стъпки в правилната посока. Различията между държавите членки обаче продължават да съществуват. Ето защо е необходимо да хармонизираме ритъма, с който напредваме. На следващо място на развиващия се пазар на отбраната – трябва да се предостави възможност. Внимателно трябва да анализираме пазара и след дълбок размисъл е редно да представим необходимите предложения за реформа. Това е пазар, който винаги се е характеризирал с голяма фрагментация пазара на отбраната. Европейската комисия предприе мерки с цел да намали различията, но както каза председателят, много път още ни остава преди да стигнем до пълна хармонизация на пазара на отбраната. Нека да спомена няколко аспекта, които не влизат в приложното поле на директивата. Индивидуалните договори за поръчки, програмите за сътрудничество, но също и дерогации, които могат да изкривят вътрешния пазар. Трябва да помислим как ще се справим с тези моменти за в бъдеще. Те не са неизменна част от пазара на отбраната. Но определено трябва да променим нещата. Нещата са такива, каквито са. Малко марш за действие ни остава. държавите членки предпочитат да дадат приоритет на собствената си индустрия на отбраната. Държавите членки като че ли не искат да бъдат взаимно зависими в това отношение. Затова не, не се възползват от много от възможностите за синергия. Точно по тази причина Ние трябва да проявим повече амбициозност. Може би Европейската агенция за отбрана също може да прояви повече инициатива в това отношение. Има огромен потенциал за економия от мащаба. Много налични нови инструменти имаме в областта на възлагането на обществените поръчки. Нека да използваме тези инструменти. Но, както вече казах, първо е необходимо внимателно да анализираме европейския пазар, както и възможностите, които се откриват пред нас, за да го регулираме. Благодаря ви още веднъж. На всички дадохте ни много храна за размисъл, която ще ми е полза за следващия доклад. Bien, euh, il doit être 17h, 17h01, donc euh, nous sommes à l'heure. Така, ние сме спазваме времето за втората част на нашия следобед, което също е много важно. И така, комисия ИМКО е, извърши проучване, като се опитва да изчисли стоиността на това, което би било не Шенген. Виждаме с така болка как се възстановяват някои времени, надяваме се, времени граници в рамките на Европейския съюз. И може би това е част от проекта, проекта за европейската постройка се поставя под въпрос. Но тук не е някакъв генерален дебат, дебат на Европейския парламент по тези аспекти. Ние сме в комисията, която отговаря за вътрешния пазар и съвсем нормално може да си зададем въпроса дали знаеме, че това разбира се е вредно за общия пазар, но до каква степен и как и и това е допълнение към един, едно проучване, което беше поискано от е, комисията Либе, някои е, по-правни аспекти, свързани с движението на лицата и така нататък. Ние по-скоро занимаваме с движението на услугите и стоките и как всичко това нещо може да забави и навреди на нещата. Така че най-напред една презентация от резултатите от това проучване. Колегите и аз ще имаме възможност да коментираме това, което ще чуем и видим и ще може да задаваме въпроси. И окончателната версия на това проучване ще бъде налична чак когато завърши този процес на оценка на работата. Ако правилно съм разбрал, имаше три различни сценарии, които бяха предвидени за цената на това състояние, което се започва с едно постепенно затваряне на някои граници до екстремната ситуация, пълното възстановяване на границите в рамките на Европейския съюз. Благодаря на експертите, които дойдоха при нас след днес, най-вече мисля, че ще се изкажат доктор Матиас Люек, който е експерт, е, външен експерт е, на нашата комисия. Ще му дам думата след няколко минутки. Той е, е главен научен изследовател и отговаря за световната економика в Института на Кел. И ще дам след това думата на госпожа Астрид Ворум, която е ръководител на групата за оценка и която е вътрешна на Европейския парламент. Тя е в службата за изследователска дейност на Европейския парламент. Не знае дали така ще е удобно за вас в този ред, който ви цитирах. Ако е такъв случай, ще дам думата на доктор Матиас Лекс. Не знае дали правилно изговаря вашето име. Um, Благодаря, господин председател. В тази презентация ще ви представя съвместния ни труд с Тим Бремереш и ще поговорим за начина по който е направена оценката на отказа от Шенген. След това ще се спра на някои други оценки във връзка с мобилността по смисъла на тази методология. Ще помисли малко и върху някои други проучвания, така че да може да получим цялостна и ясна картина за това, което наричаме цената на отказа от Шенген. Накрая ще се спра накратко на това, което можем да направим и да видим на каква цена. Да видим дали държавите членки могат да се върнат към пълните правила на шенгенското пространство и какви са ползите, които държавите членки очакват. Не разполагаме с много време, предполагам. Um, and one more slide, please. Um, the Следващия диапозитив, ако обичате. Методологията включва две стъпки. Най-напред трябва да помислим върху следното. Граничния шенгенски контрол означава забавяне на пътния транспорт. Можем да видим какво е отражението на тези гранични проверки върху търговския поток в Европа. Да видим с колко са се увеличили разходите. А на следващо място бихме могли да видим каква е цената на граничния контрол и как се отразява той на цената, която трябва да заплатят потребителите как се променят доходите на потребителите в резултат на граничния контрол. Това са две различни стъпки. Много проучвания имат за цел да изчислят цената на граничните проверки, като просто събират различните стойности, това, което аз наричам стъпка 1А. Те изчисляват какво е закъснението на камионите, например, на граничния пункт, имат стойности за загубеното време, след което събират всички тези стойности. Това е един метод. Друг метод, който можем да използваме е следния. Да видим какви, какъв е ефекта върху търговията с оглед на историческите данни, с които разполагаме. Да видим как се увеличава двустранната търговия между държавите членки вследствие на въвеждането на граничните проверки. Може да се направи оценка на увеличението на международната търговия в резултат на въвеждането на граничните проверки. Няма особено няма особена разлика между методите, които използват хората, за да преценят повишаването на международната търговия и начина по който това се отразява на цената, която заплащат потребителите. В това отношение можем да бъдем много кратки. Ето защо предлагам да поговорим най-напред за стъпка 1А Държавите членки са тези, които виждате най-отгоре на таблицата. И тук може да видите колко камиони преминават от една държава членка към другите. Имаме същата таблица за автобусите и за пътническите автомобили. След това правим някаква презумпция за времето, в което са забавени превозните средства на граничния пункт. Говорим за 10-20 минути средно за пътническите коли и около 30-60 минути за автобусите и камионите. След това се слага най индикативна цена на времето, което превозното средство прекарва на границата. 30 евро на час за пътническите автомобили и 12 евро, например, за случаите, в които хората просто отиват да работят в другата държава. Всички тези стойности се събират и се изчисляват цената на граничния контрол. Отново бих искал да посоча, че във всяка колона виждате държавата, която налага граничните проверки, като знаем също така и коя е държавата, която поема разходите, което е новост. Първата държава е Австрия, както виждате. И тук виждаме разходите, ако Австрия въведе пълен граничен контрол по всичките си граници. Общата цена е към 400 милиона евро годишно, което означава, че към 100 милиона ще трябва да поеме Австрия от тези разходи. Причината за това е, че Австрия е транзитна държава, тъй като много автомобили преминават от Австрия към Германия и обратно. Това е добър пример, който иллюстрира стъпка 1А. Просто събираме цената на закъснението, което се трупа от чакането на граничния пункт. Имаме и една обща колона в таблицата. Виждате и общата цена долу в дясно 5 милиарда евро. Това е цената, ако всички 28 държави членки въведат граничен контрол по границите си. 5 милиарда евро годишно. 300 хиляди евро годишно е вътрешната търговия в Европейския съюз. БВП на Европейския съюз е 12 хиляди милиарда годишно което в крайна сметка означава, че разходите не са толкова значителни. Тогава ще попитате, ами трябва ли тогава да взимаме предвид средното време, което а, прекарва превозното средство на граничния пункт? Може да си кажете, че не си заслужава. Ако аз съм в задръстване в рамките на 30 минути, и знам, че ще прекарам там 30 минути, мога да изляза и да се разходя, но когато сме на граничен пункт, не можем да знаем колко време ще прекараме там. Същото се отнася и за шофьорите на тирове. Шофьорите трябва да си резервират час, в който да разтоварят камиона. А какво се случва, ако те бъдат забавени на границата? Тогава се изпуска часа за разтоварване на камиона. Това води до е, голяма несигурност, защото не може да се изчисли точно закъснението. Затова метод 1Б е изключително важен. Там хората се абстрахират от това, което економистите обикновено вземат предвид и казваме, нека да видим с колко се увеличила двустранната търговия между държавите вследствие на въвеждането на Шенген. Тук виждате проучването на Фелбер Майер и колегите от института в Мюнхен. Какво казват колегите? За всяка шенгенска граница с 2,7% се увеличила търговията с съседната държава. Това има значение от економическа гледна точка. Между Франция и Германия, например, очакваме търговията да се увеличила с 2,7%, а между Полша и Португалия, където търговията включва няколко граници, е, процента ще се увеличи 4 пъти. 4 пъти по 2,7%. От тези стойности отиваме към хипотетичните разходи, които отпаднаха чрез поразумението за шенгенското пространство. Как стана така, че търговията можа да се увеличи с 2,7%? процента между държавите, които имат само една граница помежду си. Това е видно на следващия диапозитив. Много се говореше за пречките, които пречат на трансграничната търговия, но тук виждаме, че увеличението е между 0,4 и 0,9%. Извинете, разходите са се увеличили между 0,4 до 0,9% при търгуването на стоките. Същото се отнася и до търгуването на услугите. Там последствията са малко по-големи. Въвеждането на контрол върху самоличността и проверките по границите водят до увеличаване на двустранната търговия с поне 0,4%. И това въжи за всяка една граница, която трябва да бъде пресечена. Тук отиваме на цена много по-голяма от тези 5 милиона, които упоменахме най-в началото. Крайна сметка, цената е много повече от сумирането на тези стойности можем все пак да говорим, че разходите се увеличават. И възниква въпроса. Как се отразява това на потребителите? Разбира се, някои стоки стават по-скъпи, но пък други могат да поевтинеят, защото вместо да изнасят, фирмите предпочитат да ги пласират на националния пазар. Някои национални продукти започват да се произвеждат в по-голямо количество – това са две различни неща. Ето защо ни трябва някакъв модел, който да взема предвид цялата економика. Може ли да се върнем на предишния сайт, ако... слайд, извинете, ако обичате? Друг важен въпрос, който възниква е как да решим кои граници ще бъдат, ще подлежат на проверка. Повечето държави членки не връщат граничен контрол на всички граници. В случая с Германия граничен контрол бе въведен между Германия и Австрия. Не можем да знаем за в бъдеще къде ще бъдат върнати граничните проверки. Не можем да знаем какво ще решат държавите членки. Може би най-релевантният сценарий е третия – в него държавите членки въвеждат граничен контрол по маршрута на бежанците към Северна Европа. Цената на доходите под 0,1%. Това въжи както за Австрия, така и за Германия. Ако разсъждаваме реалистично и смятаме, че граничния контрол ще се върне само на определени гранични пунктове, то тогава няма да има такова отражение и върху доходите на потребителите. Ако обаче се върне граничния контрол върху цялата граница, ще видите, че ще имаме много по-съществено отражение 0,4%. Така че всичко зависи от начина по който действат държавите членки и целта, която се опитват да постигнат. Ако имаме целенасочени проверки на конкретни гранични пунктове, цената ще бъде много по-малко, отколкото ако се върнат повсеместно всички проверки. Разбира се, винаги има цена – И основният въпрос е защо държавите членки постъпват по този начин, ако желаят да се върнат към правилата на Шенген. Знам какво се случи в Белгия след терористичните атаки. Други държави, като северните такива, казаха, не може просто неограничен брой бежанци да влизат в страните ни. Трябва да направим нещо. Наскоро говорих с представител на правителството на Германия, който ми каза, не можем да връщаме бежанците. Ако те искат да дойдат тук и да подадат молба за статут на беженец, трябва да могат да го направят. Но не можем да приемем един милион души, както направихме през 2015 година. Не може просто така да преминат през страната. ще трябва да помислим как да се справим с проблема. Та трябва да помислим дали искаме да се върнем към пълното прилагане на Шенген, което означава, че ще трябва да имаме добро управление на външните граници. Ако има добро управление на външните граници, то тогава и хората ще се съгласят да се върне цялостното прилагане на Шенген. Затова е необходимо да има съвместно управление на шенгенските граници, но това е голямо предизвикателство. И на следващия диапозитив ще видите това, което бихме могли да направим. Много от граничния контрол бе извършван импровизирано. Когато държавите не разполагаха с необходимата инфраструктура, те смятаха, че явлението е временно и че не се нуждаят от такава. Но ако дълго време има граничен контрол без необходимата инфраструктура, като например платното от дволентово се превърне в еднолентово, неизменно в даден момент ще ви трябва инфраструктура, за да може да намалите закъсненията. Държавите в периферията на континента са тези, които ще се нуждаят от съвместен ефективен граничен контрол. Ако искаме да имаме шенгенско пространство, общо единно пространство, то тогава външните граници трябва да бъдат добре управлявани и това трябва да бъде отговорност на всички. Благодаря ви, оставам на разположение за въпроси. Е, Доктор Матиас Люк, je vais tout de suite passer la parole à Madame Astrid Vorum. Госпожа Айва. Благодаря за изказването ви. Звеното за изследване на добавената стоеност на Европа също разглежда този въпрос, като се опитва да устойности е, каква е цената на отказа от е, Шенген? И също какво ще е въздействието върху е, пазара? Как ще се от, е, отрази е, въвеждането на проверки по границите? Какви са ползите за, е, от проверките? Тук става дума за свободите, очертани в член 16 от функционирането на Европейския съюз и Шенген улеснява функционирането на вътрешния пазар. Едно изследване от 2016 дава емпирични данни за добавената стойност на единния пазар в няколко области в 7 области търговия, директни инвестиции, е, малки и средни предприятия и други има ясно очертани ползи от въвеждането на, е, на Шенгенската област. Има и ефективно разпределяне на ресурсите и ползи и за економиката, и за трудовия пазар, по-висока производителност, по-добро разпределение и економии от мащаба. Сега вече тези ползи се поставят под въпрос с въвеждането на проверките по граница, защото дори и временни такива те е, причиняват е, много пречки на свободния поток на, сред... на стоки и е, услуги. Какви ще бъдат резултатите? Три най-общо казано, директна цена. Ще се подкопаят и ползите, които са получени в последните няколко години, а също така ще има и бъдещи. Тоест няма да се е, възползваме от бъдещите ползи. Тоест е, ще има и допълнителни ефекти върху ред е, отрасли, които ще е, струват значително дългосрочно за економиката на Европейския съюз. Четири е, сектора ще бъдат най-засегнати. Първо, 1,7 милиона са работещите, които пътуват. Те ще губят и от свободното си време, и от качеството си на живот, както и ще се намали е, възможността за избор за работни места. Второ, туризма тъй като ще се губи време на границите, сигурно ще намалят е, кратките пътувания, особено тези в рамките на един ден. Ако отпадне Шенген, е, ще се е, разкъса и визовия режим, ще се фрагментира той и ще има значителни загуби за туризма. Търговията в, е, е, с токи е, говориха преди мен ораторите, много повече чакане и разходи. Също проблеми с доставки на време. Освен транспорта, ще има отражения върху обема на търговията, върху сектора на логистиката, също така нивото на цените ще се понижи потреблението и инвестициите е, и съответно ще намалеят преките чужди инвестиции и решенията за това къде да се базират компаниите. Четвъртата област е, е резултатите по-дългосрочно, именно доходността на държавните облигации, защото Финансовите е, е, пазари могат да интерпретират е, спирането на Шенген по различен начин. И, и доходностността на правителствените облигации ще падне, защото ще се счита, че има повече голям риск, а също така ще има и повече гаранции за компенса... изисквания за гаранции за компенсации. Ще, бъде, ще има отношение и към лихвените проценти е, на кредитите, включително и за домакинството. Като цяло въздействието върху реалната економика ще е отрицателно. Какви са резултатите от нашето изследване? За да сметнем каква е цената на отказа от Шенген, разгледахме две, два сценарии. Първо, е, спиране на системата на Шенген за две години – или е, временно спирано, или е, неограничено такова. Е, първо разгледахме варианта на ограничено е, спиране е, на шенгенските закони за ограничен брой страни 7, след това е, за е, всички страни членки, т.е. общо 4 подсценарии разгледахме. Ако се прекрати Шенген, всяка страна трябва да понесе цената на това да създаде граници с съседните си страни. Средно това ще струва 17 евро на глава от населението, което общо ще струва 7,1 милиарда за цялата Шенгенска област. Така, така оцени комисията. Сега, сценария спиране на Шенген за две години. За ограничен брой страни членки няма да ви обяснявам в подробности как, се, как е сметната тази цена. Става дума за чакането за пътуващите в други страни работещи, туризма, особено край граничния, транспорта, стоковия транспорт трябва да мине отново през проверки за сигурност и митнически проверки. Австрия ще бъде най-засегната, защото е основен транспортен маршрут е, и много хора също е, минават от там, за да работят другаде. Значи по първия сценарий, след две години е, разходите ще дойдат от е, отлагания и е, забавяне на граничните пунктове, също и въздействие върху туризма. И е, 5 милиарда ще евро ще струва това за две години на тези седем страни членки, които разгледахме. А ако всички страни членки прекратят шенгенските разпоредби за две години, 1,7 милиона работещи ще се сблъскат с проблеми за, на забавяне по границата между 13 до 50 минути до около 13 милиона на ден, т.е. 4 до 6 милиарда на година туризмът ще бъде засегнат, защото ще се намалят кратките пътувания и това ще се отнася за всички страни членки. Пътният транспорт, особено товарния, ще бъде засегнат. Ще има много закъснения и там това ще струва поне 7 милиарда само за транспорта. И ако се опитваме да общим цялата, всичко, което ще струва за спиране на Шенген за всички страни и членки, сумата е 51 милиарда евро. Значи между 26 и 51 милиарда. Максимална цифра е 51. Това е за прекратяване на шенгенските разпоредби за две години. Сега разгледахме и вариант за прекратяване е, изцяло на шенгенските разпоредби за 10 години. Там вече се очакват и макроекономически ефекти. Е, ако разгледаме сценария с ограничен брой страни членки, както казах, финансовите пазари може да приемат, че това е сигнал, че тези е, страни не смятат да останат в основната сърцевината на Европейския съюз и там вече е, пазарите могат да търсят повече, по-големи компенсации, увеличаване, заради увеличението на държавния риск. С други страни, с други думи, страните, които спрат Шенген, ако участват в Европейския валутен съюз, ще имат допълнителни разходи за плащане на повишени лихви за дълга си. Също така ще се отрази е, това и на е, растежа защото е, дохода може да се отрази и върху економиката с повишаване на кредитните лихви е, за економиката и за, стоп... и за домакинствата. Това ще доведе до по-малко инвестиции и по-низко е, повишаване на БВП. Ако се прекрати Шенген за по-дълго по време, за 7 страни, имаме е, цифрите за въздействие върху БВП, 70 милиарда ще струва това за 7 страни за 10 години. И ако има криза, тези страни ще е, им се наложи да понесат допълнителни разходи до 70 до 170 милиарда за компенсиране на риска. И сега, около четвъртия сценарий, пълно прекратяване на шенгенските споразумения. След 10 години е, ще има разходи главно или цената ще бъде платена заради въздействията върху туризма, пътуващите и търговията. Това въздействие ще се отрази и на вътрешно-общностната търговия което е, ще се отрази на растежа на економиката. Какъв ще е този, това въздействие върху економиката? Е, при пълно спиране на шенгенските е, споразумения това ще се интерпретира като провал на европейския проект и тогава няма да е толкова добра идеята за инвестиране в него което ще се отрази на финансовите потоци и преките чужди инвестиции и съответно върху економическия растеж. Когато сметнем всички тези елементи, Общо, едно постоянно прекратяване на слайда. Може би трябва да дадете е, предишния слайд, но на цяло и 14% ще е загубата на БВП, т.е. 230 милиарда е, за 10 години. Ето тук имате обобщаване на четирите сценари, е, ограничен брой страни за ограничено време или ограничен брой страни за неограничено време. Имате цифрите. И да ви представя заключенията. Шенгенското споразумение е много важно допълнение към единния пазар, защото то е, подсилва ползите от единния пазар и търговията и ако се реши, лиши единния пазар от тези ползи, вероятно това ще носи своята цена. има изследвания, не всички са толкова надежни но се смята, че ще бъдат засегнати и потребителите, и бизнеса. Въздействията няма да бъдат еднакви във всички страни членки. Тук видяхме от примерите, примерно с Австрия. Така че, да повторя, за шенгенската пространство като цяло, ако се въведе напълно контрол по границите, се очеква, за, ако това ограничение и проверки по границата са само за 2 години, е, цената ще е 51 милиарда, за 10 години 230 милиарда. Също така можем да кажем, че има много сериозни непреки е, разходи или цени, които ще бъдат платени накърняване на имиджа на европейския проект, защото Шенген в края на кращата е най-важният символ на този проект. Благодаря. Нека да кажа, че поради ограниченото време направихме много ограничено по обем проучване и може да се направи и стади проучване за дългосрочните макроекономически въздействия ако комисията ИМКО, ние сме на ваше разположение да продължим с а, изследването на цената на отказването от Шенген. Благодаря, госпожо. Аз а, съм економист, работил съм като такъв дълго време. Разбирам всичките методологически затруднения, които има. Дали господин Шваб иска да вземе думата? Не. Господин Коело. Uh, Благодаря на гостите и на EPRS за проучването. Бих искал да кажа три неща. Аз всъщност нямам въпрос, искам да направя три коментара. Първият от тях е следния. Преди 7 години, когато проучвахме цената на отказа от Европа, Разгледахме въпроса за единния пазар. Та тогава знаехме каква е цената на свободата на движение на хората. Знаехме, че свободата на движение на хората е от важно значение за бъдещето на Европа. Сега сме изправени пред проблем с Шенген. Опитваме се да изчислим цената на отказа от Шенген и да видим каква е връзката с единния пазар. Всичко това показва, че бяхме прави преди 7 години, когато казахме, че е, цената на отказа от Европа е висока и че се нуждаем от е, отворена Европа. Същото въжи и сега. На второ място. Разбира се, че си има цена. Вие изключително ефективно показахте това. Показахте цената на новия граничен контрол. Показахте как се отразява всичко това на търговията, каква е цената на губенето на време, каква е цената върху търговията с стоки и услуги, как се отразява това на туризма, дори на финансовите пазари, има последствия. Изправени сме пред проблем. Прекомерните мерки си имат своята цена и ние трябва да се справим с нея. А това означава, че от наша гледна точка, тук не говорим просто за някаква идеологическа позиция. Не защото подкрепяме идеята за Европа, или подкрепяме свободата на движение, желаем да запазим шенгенското пространство. Не. Разполагаме с оценка, която показва каква е цената на отказа от Шенген. И на последно място бих искал да кажа, че имайки предвид тези економически елементи, не само елементите, които са видни в проучването, но и елементи, които вие споменахте, ни показват, че отказа от Шенген не е решение. Определено да разрушим Шенген не е добро решение. Един от най-големите успехи на европейския проект е именно това. Много добре го казахте. Но всичко това ще доведе до допълнителна цена. Да махнем Шенген няма да ни помогне. Ще трябва да запазим шенгенското пространство и сега разполагаме с повече аргументи, за да го направим. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за тези презентации, за тези две проучвания. Благодаря за оценката, която извършихте от други проучвания. Имах мога само да се присъединя към господин Коелю. Мисля, че с тези цифри може да се докаже съвсем ясно до каква степен за вътрешния пазар е важно да не стоим и да чакаме на граничните пунктове. За съжаление, това е, чакането на границите доведе до много сериозни разходи. Да, има дебат около бежанците, сигурността и така нататък. Това са проблеми, които трябва да се решават. Но <clears throat> трябва да помислим какво би станало, ако възстановим границите в самия Европейския съюз. Ние ще си навредим на себе си. Трябва да оставим границите отворени, но да решаваме по друг начин, може би, проблема с беженците. Всяка държава членка, може би, ще трябва да се да приеме разделянето на разходите. Имаме интерес нашата територия да остане открита и функционална. И това ще бъде възможно само ако ние защитаваме по адекватен начин външните граници. Това, което казахте, е абсолютно необоримо. Цифрите са страшни. Получихме едно междинно проучване още когато течеше самия дебат. Вярно е, че в Франция и Брюксел бяха представени цифри, може да си зададем някои политически въпроси, може да получим бърза оценка. За съжаление, по някой път в пресата, пресата не отразява нашата работа и благодаря още веднъж за презентацията. Благодаря, Андреас. И тъй като имам още малко време, не сме многобройни, тук като депутати не сме много, искам да направя няколко забележки. Искам да разгранича чисто технически, научни изявления и е, политическите. От научна гледна точка имам две забележки. Първото, когато си помисля по тези въпроси, мисля, че винаги имаме един обратен пример, тест. Това е обменът между европейския континент и Великобритания, да речем Франция и Великобритания, тъй като много често минава пред, през Франция, било то е, фериботите, било то е, влака или пък Белгия. Ние имаме един много ясен пример за, едно, за една територия, която не е в шенгенската зона, където има контрол при обмен на стоки, при пътуване на лица и на стоки. Проверките бяха засилени с а, е, миграционната криза. И мисля, че ще е интересно в сравнение с въвеждането на контрол на а, е, границите а, е, в Шенгенската зона. Тук става дума за един много голям поток, защото знаеме, че Обединеното кралство внася изключително много стоки и промишлена продукция. Това касае не само Белгия и Франция, но това касае също и страни, които са по-далече от, е, в Европейския съюз. Така че ще е интересно да има един такъв е, едно сравнение с е, тази ситуация. И второто е чисто методологична забележка. Мисля, че е много малко вероятно да изоставим изцяло Шенген. Тоест ситуацията, най-лошата най-лошия сценарий е да останат още споразумения между държавите и да не се въведат навсякъде границите Франция и Белгия, като кажа, че са въвели контрол на границите, ние, които непрекъснато пътуваме между Франция и Белгия, си даваме сметка, че това не са проверки, които са... Това са случайни проверки, но за да подкрепите още по-добре вашата научна научна демонстрация, е добре да се разгледат също и другите варианти, за които говорих. И сега, оставям малко на страна чисто технически и научен аспект. Сега, що се отнася до политическия въпрос? Когато първият рефлекс, когато говорим за цифрите, е да си кажем, малко сме насред реката в момента. Стойността, цената е много е, много чувствителна, но няма да се срути от това Европейския съюз. Мисля, че господин Матиас го кажа в, само, в самото начало. Физическата цена може да излезе, да изглежда не чак толкова огромна. Но аз мисля, че за тези, които казват, ние не искаме вече Европа, някои сценарии ще бъдат подходящи за тях и ще кажат, ако само толкова ще струва да се откажем от Европа, пък да получим повече сигурност за нашия народ, което също, разбира се, може да бъде вътрешно доверие на си по-сигурна страна. Но когато казвам това е, че трябва да се разглеждат ситуацията от политическа гледна точка. Искам да кажа две неща. Първото е, че мисля, че ще бъде по-конкретно да ни кажете тази сума на какъв сектор отговаря. Например, като казвате, в един сценарий може да са 50 милиарда, в друг сценарий 200 милиарда. Да ми кажете, има ли някой сектор, един сектор, който да прави 50 милиарда? Защото ако кажем на гражданите 50 милиарда, нищо не им говори. Но ако това е равностойно, примерно, на пазара на не знаю, общо напитките, примерно в Европа, който изчезне изведнъж, е, мисля, че ще бъде много по-картинно, по-ясно. И втората забележка, която искам да направя, и там може би трябва да е, поработим, и ние политиците се занимавам с това, и особено в тази комисия за вътрешния пазар. Вашето заключение, госпожо, т.е. мисля, че това е въпрос на състояние на духа, на, на доверие, на динамика. Тоест да възстановим границите означава да дадем сигнал, който е, е за предприятията един сигнал, който е да не вървим повече към интегрираната Европа. Докато ние всичките имаме чувството, че Европа има нужда да бъде още по-интегрирана, нека да оставя моята длъжност на председател, ще говоря за политическата група, която представлява. Много, много от нашите хора са федералисти, поне така се наричат. Ние смятаме, че в известен смисъл интеграцията създава ускоряването на, на този момент. Тоест, това е един ефект на еластичност. Това е, когато се каже, че е отворено, това насърчава. Като се каже, че е затворено, това спира автоматично. Мисля, че това е по-важно, отколкото преките разходи. Дали имате някакви модели, които да ви позволяват повече интеграция, не зная, но това е чувството, което имам. С други думи, когато тук в тази комисия говорим по всичките теми, непрекъснато имаме някои теми, които се повтарят малки и средни предприятия в някакъв, е, някоя част от държавата членка могат да кажат, че е много сложно да отиват в друга страна да продават стока, защото правото не е същото, защитата на потребителите е различна. От това, че е, е, още не се знае какви са разходите за транспорт и така нататък. Знаеме, че има много предприятия, особено малки и средни предприятия, дори и по-големи, които са обезкуражени от самото начало и не си правят труда да отидат на този голям единен пазар. И нашата работа, част от нашата работа е да, направи, да ги накараме да направят този скок, да се решат. Вие имате потенциално 500 милиона потребители, не само тези, които са до вас. И мисля, че в известен смисъл, ако няма вече Шенген, още по-трудно ще ни бъде да обещаваме тези предприятия. И там ще бъде най-големия провал. Не толкова преките разходи, само да не ми падна отгоре. Но това обезкуражаване, допълнително обезкуражаване е ужасното. Общия пазар е една битка, за която, която водим в тази, в тази комисия. Непрекъснато трябва да изчистваме, да оправяме неща и ако каже въвеждаме контрол на границите, е изключително психологично, изключително близко и вързано с доверието. Това, което казвам, са допълнителни елементи. В никакъв случай не е критика на, ваши, на, на, на вашата работа. Но сега вече ви давам думата, за да може да говорите, поне господин Коелю, Андреас Thank you very much. Well, uh, I can, I can offer a few thoughts. Благодаря ви. Няколко въпроса имаше. Може да се представите, ако желаете. Да, извинявам се. Аз съм Андрю Лилико. Аз отговарям за количествените изчисления в проучването. Вашите въпроси ме наведоха на следната мисъл. Важно е да признаем, и го правим в документа, че държавите членки, които възстановяват граничния контрол, го правят по добри причини. Те виждат полза от това. Не може да има количествено изражение на ползите, които държавите членки а, намират. Съсредоточили сме върху цената на отказа от Шенген. Важно е да се види това. Ние не твърдим, че сме направили добър анализ, който да доказва, че държавите, които са въвели повторно граничния контрол, са навредили на економиките си. На следващо място. Не отиваме твърде далеч в своя анализ по отношение на разходите. Как това се отразява на данъчната система, например. Гърция има доста кредитори в момента. Ангажирала се е на определен лихвен процент. И сега ще трябва да заплатят цената. В отговор на някои от предложенията, които бяха направени, да, би било добре, ако може да се направи някаква оценка на разходите, които са се увеличили с въвеждането на, контрол, на граничния контрол за хората, които ежедневно прекусяват границата, например, между Белгия и Германия. Едва ли Обединеното кралство е релевантен пример? Ние се опитахме да насочим вниманието си към континента. Гърция е една от най-засегнатите държави, все пак там има и морски граници. Но малко вероятно е Обединеното кралство да бъде добър пример в това отношение. Разбиването на последствията по сектори е добра идея. Може би така е, резултатите ще бъдат по-осезаеми. Това е интересно предложение. Още нещо бих искала да добавя. направения от нас анализ ние говорим за различни етапи. Беше ви описан етапа Едно а от колегата. Но ние сме склонни този метод да бъде превърнат в метод, който да се прилага по цялата верига на доставките, за да може да имаме количествено изражение на върнатия граничен контрол. Да видим какъв ще бъде ефекта по цялата верига – но трябва да внимаваме, защото цената може да се увеличи от ефекта, който граничен контрол ще има и върху други сектори. Едно е да прибавяте различните стойности. По този начин се получава някаква точна сума но тя може да бъде завишена или понижена. Много фактори оказват своето влияние върху цената. Трудно се дава количествено изражение на ползата в областта на отбраната, например. Това, което ви представихме като проучване, в никакъв случай не трябва да бъде считано за последната ни дума в това отношение. Нещо, което е необичайно в похвата ни. Не мислете, че въвеждането на граничен контрол в определени места на шенгенското пространство се отразява значително на общите последствия. Някои от държавите няма да са в шенгенското пространство. И трябва да гледаме на това като на сигнал за последващото членство на тези държави. Е, Исках само да отговоря на вашия въпрос относно непреките разходи, психологичния ефект. Да, можеше да го направи, но не беше включено в заданието. Е, комисията не беше поискана от нас да го направим, но ако разбира се, искате да го направим, ще стане. Действително това е един много интересен аспект, защото става дума за участието в евро, доверието в евро, много други аспекти, културния обмен, доверието на хората в е, бъдещето на Европа и освен психологическите е, ефекти, но предприятията от чужбина няма да дойдат в Европа, ще кажат, преди пазар беше отворен, сега вече не е много по-сложно. Така че сигналът е много силен, когато се говори за възстановяването на границите. Аз е, ще предам на координатите на комисията им по тази забележка, защото ми се струва, че наистина е жалко, че не е включено в поръчката именно и това измерение. Всички ли се изказахте? Добре, тогава искам да се върна само за една секунда за това, което каза господин Лирико, което ми изглежда изключително важно и някакси на при момент не се сетих. Това е, е диференцирането по държави. Мисля, че трябва да припомним, че европейският проект е проект на солидарност между държавите. Е, непрекъсно се говори за това, но по економическите въпроси и вие ме убедихте за това, че е, говорихте за Гърция, например, но мисля, че може да разширим това понятие, това виждане. Мисля, че цената на отказа от Шенген ще бъде още по- чувствителна, като имаме работа с страни, които са економически затруднени, които които имат планове за, за, за възстановяване, реорганизация на економиката. И мисля, че това е много важно да се подчертае. Не зная как може да го включите отново ваше, вашето проучване, но това е също... Ако има страни, които напълно се откъснат и и които, и басейни, които не могат да се възстановят, както след кризата от 2008-2009 година. И това е също е едно економическо измерение на отрицателни последствия от е, отказа от Шенген. Тоест не трябва общата сума, общата стойност, е, отражението върху БВП не трябва да ни кара се това на очите, че пред това, че едни страни могат да го поемат, други не могат, но когато говорих за Англия и за Франция, защо дадох този пример, Великобритания е член на Европейския съюз и тя смята, че за нея няма проблем да не е в Шенген, да не е в еврозоната но бих казал за нейното економическо, економически растеж може да не е страшно, но освен това е, Великобритания, която имала кризи и така нататък. Това е една мощна страна, която има ресурси, която има възможности и мисля, че Европейския съюз е солидарност между страни, които не са с е, същата мощ. Някои са по-чувствителни. Така че поставяне под въпрос на Шенген въвежда отново това разделяне в, е, в Европа и това е също един економически фактор, който трябва да се вземе под внимание. Bien. Добре, аз мисля, че завършихме нашата работа. Не беше предвидено колеги, тези колеги да вземат думата, но е, около вас са вашите сътрудници, които са ви помогнали. Със сигурност аз ги благодаря им, приветствам ви и вас. И на вас благодаря за презентацията. Разбрахме, че резултатите, окончателните резултати от проучването вече са почти на лице, скоро ще ги получим. Ще се запознаем с жив интерес. И ще продължим да мислим и в тази комисия, но по принцип в Европейския парламент, че всичко, което спира свободното движение на е, стоката и на услугите и на гражданите, е, това е нещо, което противоречи на европейския проект, но може само да навреди на гражданите на Европейския съюз, и на економическите системи във всяка държава членка. Благодаря още веднъж и приятна вечер. Не, прощавайте, трябва да припомня, че следващото заседание на комисията ИМКО е на 23 май след обед от 15 до 18.30 и 24 май от 9 часа до 18.30. Ще видите отново Викифор, което днес смених следове, защото тя имаше други ангажименти. Приятна вечер!